Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, скъпи, скъпи колеги, бих искал да ви пожелая добре дошли на първото заседание на нашата комисия. Поздравявам преизбраните и новоизбраните колеги. Радвам се, че ще работиме заедно. А преди да преминем към първата точка от дневния ред, бих искал да благодаря на всички онези, с които работихме отлично в продължение на последните две години и половина. Комисията по бюджетен контрол е наистина инструмент, за демократичен контрол. Ние наистина сме надзора и окото на гражданите в този парламент. Благодаря на всички. И сега преминаваме към избор на председател и заместник председатели на Комисията по бюджетен контрол. Целта е да избереме ръководство на комисията, първо ще изберем председател, а след това четири заместник председатели съгласно член 204 от правилника за вътрешния ред. И сега да провериме кои колеги ще участват в гласуването. Има ли тук заместници? доколкото разбирам, имаме двама заместници от НП. Двама заместници от НП, знаем ли кои са те? Господин Вандахкамп и госпожа Пикера. Това са нашите заместници и господин Пипер. Господин Маркус Пипер също е тук. И така, от името... А, нали, имаме трима члена по-малко от социалисти и демократите. Имаме ли трима заместници? Кои са те? Кои са заместниците за социалистите и демократите? Госпожа Йотова. Кой е друг? госпожа Нидел Мюлер. Благодаря. В Екаре господин Кънер ни е заместник тук, господин Женевски. Вие заместяте господин Брейбът. Добре. Алде. Всички членове са тук от Обединената левица. Господин Де Йонг госпожа Керес от Зелените. Нашите членове са тук. Европа за свобода и демокрация. Колегата Арно тук ли е? Да. Госпожа Бега също. Независимите Луи и Алион. Така. И сега можем да преминем към гласуване. А, какви са вашите предложения за членове на бюрото? Благодаря, господин председател. От името на НП предлагам госпожа Ингебор Гресле за председател на комисията. Благодаря. И има ли други предложения? Няма. В такъв е, случай мисля, че можем да избереме госпожа Гресле чрез аплодисменти. Така че бих искал да поздравя Инге Гресле за избора. Пожелавам ви отлична работа, и много успехи и придавам комисията във ваши ръце. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, vielen Dank für den Vertrauensbeweis und ich werde mein Möglichstes. Скъпи колеги, благодаря ви за доверието ще направя всичко възможно, за да оправдая вашите очаквания. Бих искал да благодаря на Майкъл Тер за двете години и половина, в които ръководи нашата комисия. Той ръководи отлично нашата комисия. Благодаря за цялото време, което ти отдаде на работата в комисията. Ще разчитаме на теб и за в бъдеще. За заместник-председател, какви са предложенията? Заместник-председатели. Ordnung muss sein, ja. Es war, es war jetzt eine Anregung aus der spanischen Ecke. От просто искахме да кажем на испанците какви са правилата. Предложение за първи заместник председател. На първо място бих искал да ви благодаря и да ви поздравя, госпожо Гресле, за това, че бяхте избрана. А за първи заместник председател предлагам кандидатурата на господин Дерек Вон. А, други? Няма други. Що? е така, смят, можем да смятаме, че Дерек Вон е избран. Избран е за първи заместник председател на комисията. Радвам се, че ще работиме заедно сега. Минаваме към избор на втори заместник председател. Кандидати Барт Штас. Благодаря, скъпи колеги предлагам за втори заместник председател новия колега Игор Шолтеш. Благодаря ви. Имате ли други предложения? След като никой не предлага да гласуваме с тайно гласуване, ви предлагам да аплодирате господин Шолташ. Елате тук в президиума. Радвам се, че ще работим заедно. И за трети заместник председател господин Търър. От името на АЛДЕ предлагам кандидатурата на госпожа Длабашова. Така че предлагам да аплодираме госпожа Длабажова. И сега избор на четвърти заместник-председател. За четвърти заместник-председател предлагаме господин Дан Ник. Дан Ника, има ли други предложения? Няма. Няма да провеждаме тайно гласуване, така че можем да ръкопляскаме на господин Данника избирайки го и го моля да се присъедини към нас на подиума. И така, радвам се, че ще работиме заедно с колегите, с всички колеги и включително и членовете на бюрото. Основната, основното ни задължение е освобождаване от отговорност на различните европейски институции. Това е много важна задача, защото данекоплатците са ни гласували доверие. Много от вас вече са работили в тази област. Но мога да ви кажа още веднъж, че нашите граждани очакват много от нас. Следващото заседание на комисията ще се състои на 22 юли от 9 до 12.30 и от 3 до 18.30. Секретарията ще ви изпрати най-важната и основна информация, която е която ще ви е необходима. Ако нямате какво повече да добавите, закривам заседанието и се радвам, че от тук нататък